Morning, um, Добър ден, уважаеми колеги. Приемане на дневния ред. Първа точка, ако няма възражения, дневния ред е прият. Моля, заемете местата си. Благодаря ви. Езиковия режим, уважаеми колеги. Предлага се превод на френски, немски, италиански, холандски, английски, гръцки, испански, португалски, шведски, унгарски, полски, словашки, български и румънски. Това са езиците, които са налични за днешното заседание. И така, колеги, Моника, ти винаги си готова, винаги си на време. Уважаеми колеги, преди да започнем, ще има електронно гласуване. Ако не разполагате с картата си за гласуване, моля да дадете знак. Един колега даде знак. Ще запишем гласуването. Сесилия, имате ли картата? Във вас ли е картата ви? Уважаеми Клод, може ли да ни кажете шега, да изпеете песен, а колегите са на път към залата? Honestly, the liberals really... Ами това са либералите. Пеят песни. Добре. Ще направя пауза. Ами с това се случва два пъти за една седмица, Сесилия. И вчера направихме пауза заради теб. Добре, в такъв случай ще направим кратко прекъсване за няколко секунди. I'm going to, uh, before we vote, I'm... Преди да пристъпим към гласуването, ще дам думата на всеки от докладчиците. Приемливо ли е това за вас, за да започнем с заседанието? Добре, уважаеми колеги, нека да започнем с заседанието и ще дадем възможност и на останалите колеги да се присъединят към нас. Всички разполагат с картите си за гласуване. Добре. Моля, заемете местата си, колеги. Чудесно, всички са готови. И така, колеги, четвърта точка а именно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и свободно движение на такива данни директива. Тук докладчик е Марио Лауристин. Колеги, след представянето на проекто препоръките вчери по директивата за защита на данните и предвид факта, че след от определянето на срока за изменения такива не бяха внесени. Съгласно правило 66, директно ще гласуваме по проекто препоръката, представена от докладчика. Преди да пристъпим към гласуването, ще попитам госпожа Лористин дали иска да вземе думата накратко. Да, благодаря, Клод. Съв... Наистина сърдечно благодаря на екипа, на всички докладчици в Сянка, на всички наши асистенти, а също така и на представителите на комисията и на съвета, защото наистина работата ни беше много трудна. Директивата наистина беше един доста противоречив документ. Имаше различни мнения между страните и между политическите групи. Ето защо с радост мога да отбележа, че свършихме тази тежка работа в много добър дух на работа. Разгорещени бяха дискусиите от време на време, но успяхме да постигнем общо решение. Сега вече имаме този резултат. Този документ беше гласуван в Либе с много голямо мнозинство мнозинство и се надявам, че днес в този смисъл ще гласуваме с лек дух, но не бива да забравяме и проблемите. Това, което искам да добавя е, че с това гласуване и утре ще започне а, изпълнението, което ще бъде много трудно. Надявам се, че всички ние в нашите страни ще допринесем към този процес, защото бихме искали да променим културата на правоприлагане във всички страни, така че правоохранителните мерки да включват възможности и мерки за закрила на физическите лица в тяхното ежедневие. А мисля, че това е много важна цел, която искаме да постигнем. Благодаря, Марио. Нека сега пристъпим към гласуването. Електронно по именно гласуване. Моля, гласувайте. край на гласуването. 45 на 4 с един въздържал се. Поздравления за докладчика. Колеги, нека сега да преминем към второто гласуване – защита на физически лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, общ регламент относно защитата на данни. Отново, имайки предвид вчерашното представяне на проекто препоръките и предвид факта, че след срока за изменения такива не бяха внесени, Съгласно правило 66, директно преминаваме към гласуване на проекто препоръката, представена от докладчика. Господин Албрект, докладчика, който не е тук, който е тук сега, иска ли да вземе думата? Да, благодаря, господин председател. Аз исках да кажа няколко думи, въпреки че вчера много беше казано, включително и в презентацията, където госпожа Келер изчете и моите бележки. Бих искал да спомена следното. Благодаря на всички, които участваха в работата, в интензивната работа за намиране на решение и за постигане на резултат по този пакет за реформи. Наистина всички работиха много усилено. През последните 4 години като докладчик работих заедно с докладчиците в Сянка по този пакет и по а, общия регламент относно защитата на данни. Това със сигурност е една голяма стъпка напред за единия цифров пазар на Европейския съюз. Освен това, това е една голяма стъпка за допълнително интегриране на Европейския съюз като цяло защото се прилага основния регламент за защита на защита на данните навсякъде по един синхронизиран начин. Ето защо задава стандартите за нас като европейци. След това да продължим преговорите по международни стандарти в областта на цифровия пазар на глобалния, в глобален мащаб. Но освен това, мисля, че е отлично, че положихме усилията да постигнем един общ фундамент. Изключително много се радвам, че въпреки, че ни беше трудно да постигнем баланс до крайния момент, от самото начало, чрез усилени преговори, не загубихме идеята да постигнем баланс, така че всички да участват и да постигнем компромис и този регламент да се прилага, така че да имаме взаимно печеливша ситуация за контр... контролиращите защитата на данни, най-вече пазарите, където трябва да има справедлив цифров пазар, но също така и за потребителите, за гражданите, така че те да имат доверие в ефективното прилагане и съблюдаване на техните права закрила на основните им права и в онлайн пространството. Мисля, че успяхме да постигнем това. Това е отлична възможност и както господин, госпожа Лористин каза, сега усилията трябва да бъдат насочени към ефективното прилагане на новата правна рамка, възможно най-скоро в държавите членки и на пазара от страна на контролните органи. Мисля, че това е за тях една е, отлична възможност. Благодаря. Нека отбележа, че е изключително важно да отбележим, че за секретарията, поне за мен като докладчик, извършва много интензивна работа, въпреки че много често тя остава незабележима. Те работят и през нощта понякога, така че изрично бих искал да отбележа това и да благодаря на колегите в секретарията, което е наистина много добре и за нашата демокрация. Благодаря. Thank you very much, Jan. Um, as colleagues uh, uh will rush... Благодаря, колеги. Нека продължим с, сега с гласуването. Само искам да кажа, ако гласуването е положително, това ще е крайната фаза за пакета. Текстът ще бъде предложен за приемане в пленарната зала. И така, моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е 50 за 3 против, 1 въздържал се. Поздравление! You, Благодаря, колеги. С това приключваме гласуването. Благодаря ви за търпението. Благодаря. I'm fine. fine. You got your uh, um,